Скъпи колеги, нека да започваме. Скъпи колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Нека сега насочим към нашето, се насочим към нашето изслушване за свободата на медиите, свободата на словото и борбата с езика на омразата онлайн и офлайн. Темите, които ще се обсъждат в днешното ни изслушване, са много широки, но същевременно са и взаимно свързани. Предизвикателствата, с които се сблъскваме в момента в Европа относно защитата на журналистите, запазването на независимите медии и борбата срещу езика на омразата и дезинформацията, имат пряко влияние върху състоянието на нашата демокрация – която се основава на върховенството на закона. Свободата на медиите, медийния плурализъм и защитата на журналистите бяха в основата на днешния ред на Либе през изминалия мандат, като част от нашата контролна роля по отношение на зачитането на основните права в Европейския съюз като цяло и чрез нашите дейности за мониторинг провеждани от групата за наблюдение на принципите на правовата държава. Свободата на медиите, плурализмът и независимостта са ключови компоненти на правото на свобода на изразяване и са жизнено важни за демократичното функциониране на Европейския съюз и неговите държави членки. Въпреки, че трябва да бъдем бдителни, за да запазим основните си права и свободи, ние също трябва да признаем, че през последните години Европа става свидетел на значително увеличаване на ползването на езика на омразата чрез онлайн и офлайн медии. Журналисти и други медийни участници в Европейския съюз също са подложени на риск от множество атаки, заплахи и натиск и дори убийства, както станахме свидетели наскоро. Трябва да изложим конкретни препоръки как да се борим с това явление по най-ефективния начин. Дезинформацията или пропагандата в държавите членки на Европейския съюз също нараства и може да произхожда от различни източници, които включват смесица от официални агенции, политици и политически партии, частни изпълнители и организации на гражданското общество трябва да преоценим действията, предприети от платформите за справяне с дезинформацията в ерата на дигиталната трансформация на новинарските медии. Започваме с първата сесия на нашето изслушване, която ще се фокусира върху свободата на медиите, свободата на изразяване и защитата на разследващите журналисти. Ще чуем съвета на Европа в лицето на ръководителя на отдела за информация и общество, господин Патрик Пенингс, следван от госпожа Жули Мажерзак, ръководител на Брюкселското бюро на Репортери без граница. След това ще имаме презентации от двама разследващи журналисти, господин Питър Ерги и господин Дан Тапалага, които работят съответно в Унгария и Румъния. Искам да информирам депутатите, че изказващите се са подготвили PowerPoint презентации и че един от тях, господин Питър Ерли, поиска документът с презентацията да бъде раздаден на членовете на Европейския парламент. И сега ще дам думата на гостите. Мистер Пенингс, you have a floor for 10 minutes. 10 минути, господин Пенингс. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, ще трябва да очертая със съжаление много мрачна картина на положението на медиите и свободата на словото, не само в е, е, страните членки на съвета на Европа, но и на държавите членки на Европейския съюз. Сигурен съм, че ще е такъв извода и на останалите и мисля, че трябва да намерим по-общи препоръки, общи отговори, защото това е заплаха за цялото ни общество, иначе не бихме били тук. За съжаление, независимо от всички наши правомощия и ангажименти, сме в положение, в което има все по-големи заплахи за нашите медии. И отговорите, които даваме, за съжаление, не са толкова положителни, включително и отговорите на някои водещи политици. Затова ви призовавам след това изслушване да се положат усилия, поне малко да се промени картината. Аз съм ръководител на отдел в съвета на Европа, който отговаря за свободата на медиите и свободата на словото. Това е не просто стълб на нашето демократично общество, това е право, което е изрично прогласено в Европейската конвенция за защита на правата на човека. В този смисъл ние сме длъжни да отстояваме тази свобода. Бих искал сега да иллюстрирам изказването си – не мога да разкажа подробно всичко, което се случи с Дафне Каруана Галиция. Мисля, че всички сте запознати, но се надявам да знаете и какво прави съвета на Европа. Имаме платформа за закрила на журналистите и останалите, които работят в медиите в Страсбург. От Репортери без граница, от Европейската федерация на журналистите. Получаваме сигнали за конкретни случаи и всичко това ни дава право да задаваме въпроси на правителствата и да чуем евентуално тяхната реакция. За съжаление, тя не винаги следва. Въпреки, че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа многократно настоява за независими разследвания – за сега обаче нямаме положителен отговор от малтийските власти, макар и те да декларираха, че ще проведат такова разследване. Кои са основните предизвикателства пред нас? В доклада ни за 2019 година се посочват двете убийства на разследващи журналисти, все по-големите ограничения в законодателството. Като имаме предвид и въздействието на цифровата революция, всичко това засяга качествената журналистика. Затварят се медии, образуват се наказателни производства срещу журналисти. Засилват се отговорностите на платформите онлайн които разпространяват дезинформация, опасно съдържание или застъпват определени частни интереси. Всичко това са предизвикателствата пред нас. Какви са рискови, рисковете? Преди всичко заплахи. Не само заплахи спрямо журналисти, но и хибридни атаки, чуждестранна намеса език на омразата онлайн. Всичко това излага на риск нашата свобода, безопасността и сигурността на журналистите, свободата на нашата система на демократично управление. Стремим се да се насочим към няколко области, в които да реагираме, главно по отношение на безопасността на журналистите, свободата на словото, свободата на медиите и разработването на съответната политика. Но твърде често разработването на политика само по себе си не е достатъчно. Необходими са ни механизми, за да може ефективно да се отговори на заплахата онлайн, на езика на омразата, но за езика на омразата ще стане дума по-късно. Един от елементите, които посочих, е убийствата на разследващи журналисти. Виждате техните снимки на екрана. Имаме онлайн платформа за закрила на журналистите – и като междуправителствена институция ние се стремим да укрепваме дейността на тази платформа, защото това ни помага във взаимодействието с е, журналистическите организации. Те могат да подават е, сигнали, за да можем ние да реагираме адекватно. Това не означава, че положението се подобрява. Дори със съжаление бих казал, че е точно обратното. Разбира се, ние обръщаме особено голямо внимание на закрилата на журналистите преди всичко. Комитета на министрите на 47-те ни държави членки препоръчва да се засили защитата, закрилата на журналистите, като се предотвратява всякакво нападение срещу свободата на медиите. А ако се получи посегателство срещу тази свобода да се разследва и преследва по съдебен път надлежно. Не всички държави членки спазват тази препоръка. Също така, очевидно, плурализма в медиите и закрилата на журналистите вървят а, ръка за ръка с необходимостта да се борим с ширещата се дезинформация, особено в предизборни периоди и в политическия живот по-общо. Тук се включва и заплахата срещу онези, които изобличават слабости в нашите системи на управление – Какви са предизвикателствата? Очевидно, в социалните медии, слабата нормативна уредба и все по-големите трудности е при спонсорирането на качествения, качествената журналистика са все въпроси, на които трябва да обърнем внимание. Интернет платформите също трябва да могат да се включат в усилията за защита и укрепване на качествената журналистика. Особено като имаме предвид ролята на посредниците в интернет. На нивото на Парламентарната асамблея на съвета на Европа ние излизаме с поредица доклади по свободата на медиите и Стремим се да създадем институцията Омбудсман за интернет. Стремим се да намерим положителни отговори на многобройните въпроси, които стоят пред нас, за да можем да стимулираме нови форми на обществена дискусия, да не допуснем дискриминация и в същото време да гарантираме демократично управление на тези нови процеси. Ако има въпроси, аз е, съм готов да им отговоря по време на дискусията. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Много благодаря, господин е, Пеникс. Госпожо Мажерзак, имате думата. Добър ден на всички. Тъй като има осигурен превод, аз ще говоря на матерния си език, френски. Аз представлявам репортери през, без граници към европейските институции. Когато започнах да работя за тази организация, трябва да кажа, че често чувах следното. А, много хубава работа, но какво точно правиш? усещах, че има известен скептицизъм, като че ли не се разбира необходимостта да се защитава свободата на медиите в Европа. Но след това видяхме какво стана с референдума с Брекзит, какво стана с избора на Тръмп, с убийствата на Дафне Каруана Галиция, разследваща журналистка, убийствата на словашкия журналист и неговата приятелка, които се бяха опитали да разследват корупцията. Сега, когато кажа, че работя за Репортери без граници, ми казват, о, сигурно има много работа. Но вие сте необходими. Не мисля, че трябва да се радваме на промяната, но хората все пак разбраха, че има проблем с свободата на пресата и че наистина има криза на доверието, нещо, което подкопава нашата демокрация. Бих искала да се върна на убийството на журналисти на европейска територия. Трима бяха убити в рамките на една година. Октомври 2017 година Дафне Каруана Галиция, убита в колата си в Малта. След това Ян Куцък в Словакия на 27 години, застрелян в дома си. И двамата, както вече казах, бяха преднамерено убити, защото са разследвали корупция по високите етажи. Октомври 2018 година Виктория Маринова – българска журналистка, брутално изнасилена и убита в парк в България. Не всичко все още е потвърдено, но знаем, че госпожа Маринова е изработила телевизионно предаване за злоупотреби с европейските фондове. Четвъртото убийство беше предотвратено в последния момент в Италия благодарение на полицията. Ставаше дума за опит, опит за убийство на Пауло Бормети, журналист, който е застрашавал мафията. Като мафиотите са се готвили да извършат убийството и да кажат едно малко убийство, което ще послужи като урок на останалите – Знаем какво прави Владимир Путин, който затваря журналисти, които са критични към демокрацията. И това е само върха на айсберга. Разследващите журналисти по-настоящем са изложени на най-различни заплахи, физически, словесни атаки и това означава, че е заплашена демокрацията в Италия. Пауло Бурмети, Роберто Савияно. Около 20 на журналисти, които трябва 24 часа да бъдат пазени от полицията. В Холандия, която е на първо място по медийни свободи в Европа, също има проблеми с разследващи журналисти, които искат да проучат как се търгува с влияние, каква е връзката с изчезването на европейски средства, в случая с България. Също имаме червен сигнал за свободата на медиите. България е страна, в която редовно има критики за корупция, за неефективност на системата. От една страна организирана престъпност, от друга страна власт, която не защитава. От, от срещния край на континента също го виждаме. Виждаме го и в Румъния, и в Полша, след Томас Пиатек, който беше обвинен в тероризъм за това, че е проследил връзката между руската мафия и полския министр на отбраната – газета Виборча редовно се следи от управляващите. Там именно е била публикувана и стадия, която хвърля сянка върху сделките на Ярослав Качински. Разбира се, това са някакви възпиращи действия, инсценирани съдебни процеси, чиято цел е именно заплаха за съответния журналист. Това са техники, които се използваха и в Малта срещу Дафне Каруана Галиция, по-настоящем се използват срещу Каролин Моска, която се опитва да продължи делото на Дафне Каруана Галиция и също разследва корупцията и изпирането на пари. Дафне Каруана Галиция приживе беше подложена на истински съдебен турмоз около 50 различни съдебни дела за клевета – срещу нея и сега, въпреки нейната кончина, около 20 от тези съдебни процедури продължават. Във Франция също е позната тази практика. Например, Вансан Болоре, който като журналист направи своите разследвания и също беше подложен на съдебно преследване. Има около хиляда такива съдебни дела срещу журналисти – Кибертурмоза е една друга голяма заплаха. Като този кибертурмоз също е средство журналистът да бъде сплашен. Този турмоз може да не води и до убийство, но той е изключително брутален, изключително жесток. На 14 ноември в Брюксел ще се излъчи документалния филм Тъмно място Dark Place, именно за журналист, който е обект на сплашване. Това е филм изготвен от нас и мисля, че този филм наистина ще ви даде по-добра представа за нещо, което реално се случва, а не е само на екран. Нещо, което е съвсем конкретно. Може би трябва да поговоря накратко и за една друга тенденция, която е много обезпокоителна цялата тази риторика срещу медиите, риторика на омразата, насочена срещу журналистите и демокрацията. Тази враждебност дори се насърчава от някои безотговорни политици – Самите политици вече не виждат медиите като стълб на демокрацията, като свой враг, който трябва да бъде атакуван. В Унгария, например, самият господин Орбан отказва да разговаря с медии, които не са свързани с приятелите на Фидес. В Франция Жан-Люк Меленшон – водач на непокорна Франция, също пише за своята омраза към медиите и тези, които ги вдъхновяват. Журналистите биват заплашвани. Например, октомври 2017 година имахме един такъв красноречив. Примерно, нека ви напомня и за Милош Земан, чешкият премьер, който се представи на пресконференция с изкуствено направен Калашник. Тези заплахи са не просто неприятни, те са много опасни, защото те всъщност насърчават и физическата саморазправа. Това води до безпредседентно насилие – Както виждаме, някои вече дори не смеят да е, се явят публично без бодигардове. Същевременно в множество страни олигархите, олигарсите си създават медийни империи – и това със сигурност има за цел да постави медиите в служба на собствените им економически интереси. Медиите, банките, телефонните компании, компаниите за сделки с имоти. Така всъщност се слага край на бравото на всички да има достъп до обективна информация. Виждаме го в Чехия, в България, в Унгария. Разбира се, има го и явлението дезинформация. Тук опасността е, че се дискредитира всеки вид информация. Фалшивата информация ни кара да губим вяра и дори в независимите медии. Защото вече хората казват, прочетох във Фейсбук, което показва, че идентичността на медиите е много размита. Не се знае кое е факт, кое е мнение, кое е фалшиво, кое е истина. Няма като че ли альтернатива. Всеки се води от емоциите, да не говорим, че някои хора си създават собствени веб страници за проверка на фактите – Необходимо е да има свободна медия в Европа, преса, която да докладва фактите, да информира гражданите, защото без свободна преса не може да има истинско информиране. Не бива да бъдат затваряни устите и на критичните медии. Ние трябва да имаме свободен, строг журнализъм който да защитава нашите демократични ценности. По време на европейската изборна кампания ние направихме своите предложения. Тук аз съм донесла и няколко екземпляра от разпечатания тогава документ, който желая може да ги получи. От една страна ние предлагаме да има лице за контакт в спешни случаи, което да подава винаги е, сигнал, когато се погазват тези права. Това може да е комисар, може да е национален представител, но той трябва да сигнализира, когато се посяга на свободата на медиите. Необходимо е също така да има наистина свобода на пресата, ние пледираме Европейският парламент да прави редовна проверка на свободата на медиите във всяка отделна държава членка и когато има сериозни нарушения, да се налагат санкции, например да се преустановява изплащането на европейски фондове. Спирам до тук. Мерси, мадам Мажерзак. Благодаря, госпожо Мажерзак. Сега господин Ердели има думата за 10 минути. Уважаеми госпожи и господа, казвам се Питър Еди и аз съм а, редактор и журналист в а, а, сайта 444 Унгария. А, ние имаме 21 сътрудника и 400 полз... хиляди ползватели всеки ден. А, получихме и награда за нашата дейност. Напоследък. Виждате снимки от вътрешността на парламента в Унгария и снимка от вътре, където се вижда мястото за журналистите. Така наречената кошара за журналисти. Това означава, че журналистите не могат спокойно да се движат в сградата на парламента. Ласло Ташо, когато виждате на този слайд, беше разпитан пред своята къща. В момента, в който журналист е се опитал да разследва в родния град на господин Орбан, е бил задържан и разпитван. мистер председателят Орбан не е, дав, не е давал интервюта на независими медии през последните пет години. През 2010 година, преди идването на власт на Фидес, Унгария беше много прогресивна държава. След това правилата се промениха. В момента се харчат много средства за доказването на правото да се получи информация. Също така има спор за това кой е публична фигура или не, като например зетът на Виктор Орбан беше обявен за непублична фигура и трябваше да се премахнат статии за него. Политиците от управляващите партии се отнасят към въпроси на журналисти, сякаш те питат за техния личен живот независимата журналистика е в опасност. Има много изказвания в десните медии, които са ксенофобски, антисемитски и има призиви да бъдат изгонени и унищожени в Унгария представители на медиите, които са неудобни. Някои политици показват а, дясно съдържание на собствените си фейсбук профили. Освен това, и официалните власти заплашват. Беше заплашен журналист, с материал от личния му живот и по този начин принуден да работи с власт имащите. Също така, преди а, известно време беше създадена Централна Европейската фундация за преса и медия, където се вляха по чудо всички независими медийни предприятия. Тази фундация обхваща почти всички медийни издания, преса, телевизия и други медии тук виждате как изглеждаха за главните страници на всички регионални медии на 25 май 2019 година в навечерието на европейските избори. Тази медийна машина непряко се финансира от европейските дънакоплаци. Държавата е най-големият рекламодател в медиите в Унгария. И правителството провежда медийни кампании а, за това колко а, вредни са европейските политики а, за Унгария. А, виждате тук примери за това. Трудно ще се откъсна от а, този слайд. Тук виждате единното покритие, т.е. публиката на РТЛ, независима медия и TV2, държавна телевизия. От дясната страна виждате делът на рекламите, поръчани от държавата в тези две медии. Но рекламодателите, които са независими, също внимават къде рекламират. Бюджетът за 2020 година за публични а, медии. А, не мога да употребя това понятие, ще говоря за а, държавни медии. А, възлиза на 222 милиона. журналистка, директор на медия, която скоро подаде оставка, твърди, че има натиск, упражняван върху журналистите за определено отношение към опозицията. Опозицията не бива канена за интервюта и участие в предавания. Имаше протести в телевизията във връзка с тези ограничения и напоследък беше спечелено първото дело против държавните медии. Унгарските държавни медии публикуват много руска пропаганда и препечатват и предават новини от руската телевизия. Ще ви дам пример с TV2. На 12 септември 2018 година Европейския парламент гласува доклада с Аржентини. Това беше отразено в унгарските медии на дълго и на широко. Първото изречение беше Виктор Орбан е на почет и уважение в цяла Европа. 12 пъти се спомена в рамките на 10-минутното излъчване реклама за официалната политика на правителството в Унгария. Опозицията не се спомена изобщо. Единственото, което се каза е, че някои депутати от, от унгарската опозиция са гласували против този доклад. Това беше всичко. Иштван Уихей, депутат от опозицията, загуби жалбата си, че на опозицията се отделя твърде малко време, но съдебните власти, също под влияние на Орбан, отхвърлиха неговата жалба. А когато решението беше обжалвано, едва една година след излъчването на този репортаж, искането на, на депутата от опозицията отново беше отхвърлено и нямаше наложено наказание. В унгарските медии се публикуват и много очернящи кампании, като например тази срещу студентка, която беше наречена проститутка и бяха публикувани злепоставящи нейни снимки. В навечерието на местните избори бяха публикувани снимки на местни политици, които бяха променени. Виждате тук на този слайд оригиналните и променените снимки, където изражението на политиците е съвсем различно. От а, моя гледна точка, нищо от това не е журналистика, това не е консервативна а, преса, това е пропаганда и преса изцяло под контрола на правителството. А, а, така че в, в момента а, унгарският модел се изнася и в други европейски държави. Австрийският вице-канцлер Ханс Кристиан Штрахе също искаше подобен модел да се наложи в Австрия, след което трябваше да подаде оставка. Журналистът има опасна професия. Това е абсолютно ясно в Унгария и може да ви се струва невероятно, но искам да ви предупредя, че и във вашите държави има опасност пред свободните медии. Thank you, Mr. Mr. you have a floor for 10. Благодаря, господин Тапалага. 10 минути. Казвам се Дан Тапалага. Разследва журналист, работя за медията G4. Малък независим вебсайт, който създадох миналата година. Благодаря ви за поканата. За мен е висока чест да бъда днес тук. Предпочитам да говоря на румънски и се надявам да следите превода. La început, în urmă cu aproape ani. Din decembrie 2000... През 2016 година и 2019 отново Ливио Драгна беше осъден на лишаване от свобода, въпреки че той си остана лидер, може би по-малък вариант на Орбан или на Ердоган, но не по-малко агресивен. Лидерът на Социал-демократическата партия беше осъден условно за манипулиране на гласовете в изборите. Съгласно румънското законодателство, осъдено лице не може да взема висша държавна е, длъжност, затова той не можа да стане министър-председател. За сметка на това той си избра сламени фигури и хора, които да са марионетки в неговите ръце. И така се смениха трима премиери за три години. Основен приоритет на Драгня беше да си реши проблемите с наказателното правосъдие. Мисля, че сте запознати с подробностите той сега е в затвора, но докато беше само условно осъден, преди втората ефективна присъда, той се опитваше всячески да запуши устата на журналисти, неправителствени организации, политици. Преследваше всички, които го изобличаваха. Опълчваше се на всеки, който застрашаваше свободата му. не се интересуваше от а, а, бъдещето на страната си, от а, външните отношения с други страни, държави членки, Съединените щати, само и само да отърве кожата, да не влезе в затвора. Това беше методическо разрушаване на цяла държава. Но той беше спрян по демократичен път, чрез избори и системата на правосъдието. Аз мога да свидетелствам, че всичко, което ще е, кажа, се основава на факти и документи. През 2017 година надежден източник ми е, съобщи, че чрез правителствено постановление ще бъдат декриминализирани някои дейности, за да не стигне драгня до затвора. И обясни много подробно как е, ще се промени наказателно-процесуалния кодекс, за да може е, да се спаси Ливио Драгня. В отговор на това, десетки хиляди излязоха на улицата да протестират пред сградата на правителството. Оплашен от мащабите на тези митинги и протести, Драгня и от негово име правителството оттегли законопроекта. През 2017 година публикувах разследващ материал – за един остров в река Дунав, частна собственост на Драгня и неговото семейство. Малко райско кътче в южната част на Румъния и от публична държавна собственост, изведнъж правителството обяви този имот за частна държавна собственост, за да може да бъде приватизиран. Това направи а, госпожа Дънчила като министър-председател, марионетка на Ливио Драгня. Вижте какво направи Драгня. Отряза си парче от родината си за лична употреба. Това е частното му имение. Можете ли да си представите какво става в една държава членка на Европейския съюз? а министър-председателят категорично отказа да се проведе разследване. Междувременно беше представена кандидатурата на госпожа Плумп, която беше отхвърлена от правната комисия в Европейския парламент за конфликт на интереси. Освен подаръка, който сам си направи Драгня, Дунавския остров, се оказа, че има и още един имот. Уж от левицата, лидерът на социал-демократическата партия удобно е, си преживява вакансията в е, скъпия бразилски курорт Форталеза. Шест месеца беше извършвана проверка. Шест месеца бяха преследвани журналисти, които се бяха осмелили да пишат по този въпрос. Човек с железен юмрук, който не се посвени да посегне на наказателно-процесуалния кодекс е, за лично свои егоистични цели – но скандалът отекна отвън границите на Румъния през февруари 2018 година. Едно разследване посочи какво е тайното споразумение между една от фирмите на спонсор на Тръмп и румънска фирма, специализирана в производството на оръжия. Готвеше се военен договор за поръчки на стойност 200 милиона долара. И въобще не става дума за някоя случайна румънска фирма. Не случайно Драгня беше поканен на церемонията по официалното встъпване в длъжност на Доналд Тръмп и има съмнение, че е използвано това посещение за разширяване на влиянието на такива фирми в Румъния с надеждата, че спасението ще дойде отвъд Атлантика. Драгня беше готов да даде всяква сума пари, при условие, че това не са негови собствени. Разследването беше публикувано от сайта Hot News ром. Но американският е, бизнесмен е, Бройди заплаши разследващите журналисти с е, съдебно дело в Лондон, което щеше да струва изключително скъпо. Взехме решение, че рискът е прекомерен. Като имаме предвид пълният контрол на Драгня. Затова създадохме нов сайт G4, който се спонсорира от а, читателите си. През април миналата година нашия сайт публикува подробности за намеренията на правителството марионетка в ръцете на Драгня – за прехвърляне на посолството на Румъния от Телавив в Ерусалим. Единствената държава членка, която подкрепи а, американската политика да бъде признат Ерусалим за столица на Израел. Още един епизод. 9 май, Денят на Европа, по време на официален прием – отказах да подам ръка на Ливио Драгня, който сияещ дойде да си говорим все едно, че нищо не се е случило. И когато отказах да подам ръка, аз му обясних двете основни причини и той ми отговори. Ами, добре, щом като така искате, така ще бъде. Само два дни по-късно той поиска от прокуратурата да ме разследва – защото, видите ли, била класифицирана информация преписката за прехвърлянето на посолство в Ерусалим и как съм стигнал до тази класифицирана информация. Какъв беше откликът на нашите читатели? Рязко се увеличи подкрепата им. Беше е, прието от правителството и постановление за изменение на НПК. Но нашите източници ни информираха, а ние, независимата медия, своевременно публикувахме техните данни и им благодаря за огромната подкрепа. Въпреки натискът от Европейския парламент и Европейската комисия, правителството бездействаше Закона за съдебната власт, наказателния кодекс бяха изменени. Те уволниха дори и Лаура Кьовеши, която вече е избрана за европейски прокурор, въпреки че нейното правителство се противопостави на кандидатурата й. има специална структура, която разследва е, престъпления, извършени от е, магистрати. Но тяхната цел беше да попречат на Лаура Кьовеши да стане европейски прокурор. И още един драматичен епизод. Август миналата година насилието на е, полицията срещу мирно организиран протест на румънци, които живеят в чужбина в защита на върховенството на закона и демокрацията. Още едно посегателство срещу демократичните медии. Миналата година публикувахме материали за фирма, платила луксозната вакансия на Ливио Драгня в Бразилия. И а, на основание на закона за достъп до обществена информация беше поискано да разкрием всичките си източници и а, да осигурим достъп до нашите компютри. Познат ход и от предишни заплахи. Това е характерно за нелибералните режими у нас, в Полша – в Унгария. И ето стигаме до европейските избори на 26 май. Тежко поражение за социал-демократите. На следващия ден Ливио Драгня беше осъден на 3 години лишаване от а, свобода ефективно. Пак повтарям, държава членка на Европейския съюз може да допусне всичко това. И Брюксел няма необходимия инструментариум да реагира. Сега обаче положението се промени. След вод на недоверие, правителството на Виорика Данчила падна, имаме ново правителство. Новият министър председател е Лудовик Орбан. Да се надяваме, че няма да има нищо общо с съименника си Виктор Орбан в Унгария. Нека да ви кажа какво не бива да се прави. Не бива да се допуска политиците да приемат закони, които ограничават свободата на словото. Общия регламент за защита на данните е безсмислен – защото той не защитава гражданите и техните лични данни от една страна, от друга страна създава огромни пречки за журналистите. Големите медии лобират в свой интерес, а от това страда независимата медия. Затова ви призовавам – пазете независимите журналисти – Пазете ги и от големите медии. Все пак има и добри новини. Пропагандата и лъжите в крайна сметка не могат да победят в битката срещу гражданите, защото идат избори и на тях се вижда какво е истинското отношение на гражданите. Искам а, да отдам почет на Ян Куцяк и на Дафне Каруана Галиция. Те платиха с много по-скъпа цена от нас. Те, те пожертваха живота си. И ние трябва да сме им вечно признателни, защото те показаха, че свободата и демокрацията заслужава да бъдат защитавани по всякакъв начин. Не бива да забравяме, че в Европа загиват журналисти, за да отстояват истината. Не можем да мълчим, не можем да забравим, не можем да отстъпим. Това е което мога да направя като журналист и гражданин. Не подадох ръка на Драгня. Може би е нещо дребно, но е показателно. Thank you, Mr. Благодаря ви и отговори с участниците. Първо ще поканя представителя на Европейската комисия да направи кратка презентация. Моля ви в рамките на 4 минути. Господин Андриус Перескалскас, имате думата. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на комисията Либе, почитаеми гости. Наистина, преждеговорившите говориха за доста от предизвикателствата. Аз ще спомена някои от практическите инструменти, с които разполага Европейският съюз. Първо, нека похваля Европейския парламент за това, че настоява на бюджет, посветен на борбата за медийна свобода. Разбира се, всичко това може да не е готово на време, но ние сме готови да работим по добри проекти, които да облегчат работата на журналистите. Сега ние искаме от една страна да помогнем на независимата разследваща журналистика, защото в Европейския съюз има някои структурни проблеми. В много държавите членки се работи по проекта за медиен плурализъм. Идеята е да се обърне внимание на проблемите в различни държави членки на Европейския съюз. В новия доклад се обръща внимание и на цифровата среда и зараждащата се цифрова журналистика. Разбира се, освен структурните проблеми, ние искаме да се занимаваме и с подпомагане на отделни журналисти. Има набор от проекти в подкрепа на разследващата журналистика – те подпомагат трансграничните разследвания и също така създават обежище за журналистите. Днес неведнъж се спомена, че срещу журналистите често се завеждат съдебни дела. Целта е да можем да предоставим и правна помощ. Няколко думи за бъдещето. Ние очакваме междуинституционалните преговори за творческа Европа. Предложението на комисията по програмата Творческа Европа предвижда и бюджет за медийни свободи и медийна грамотност. Надяваме се, че ще има съгласие и така комисията ще продължи да подкрепя проектите по един съвременен, устойчив начин с осезаеми резултати в бъдеще. Много ви благодаря. Thank you. Благодаря. Сега ще дам думата на членовете за първия кръг въпроси и коментари в рамките на две минути. Госпожо Мецола, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на изказалите се. Наистина, ние отбелязваме годишнина от смъртта на Дафне Каруана Галиция и на Ян Куцек. Но и убийството на Джо Кокс – в Великобритания и на полския кмет Адамович в Гданск. За нас е много важно да отбележим, че не става дума за някаква абстракция. Ние трябва да се борим с езика на омразата и с дезинформацията и най-важното да защитаваме нашите журналисти. Една работеща жур... журналистика е толкова важна, колкото и независимата съдебна система. Медийната свобода е кръгълен камък на демокрацията и определя начина по който ни управляват, както и върховенството на закона. Има все повече тревоги, защото социалните медии – са нещо добро, но ние не бихме искали те да бъдат използвани, за да се злоупотребява с нашия живот. Имаме целият този зловещ свят на минирането на данни, например. Ние трябва да се борим срещу това, да гарантираме физическата неприкосновеност на журналистите на предна линия – но също така, както и вие казахте, трябва да се предоставя и финансова помощ, когато това е възможно. Например, в случая с Дафне има унаследените и да се каже дела, които все още се водят срещу нея и се унаследяват от нейните синове. Моят въпрос е как бихте обяснили допълнително тъй наречения закон антислаб. Ние искаме да получим повече информация. Бяхме задали въпрос към действащата комисия, но искаме да сме подготвени и за работата на бъдещата комисия. Благодаря. Госпожо Зипел. Благодаря. Ще премина на немски язик. Мисля, че няма съмнение, че убийствата на разследващи журналисти след това, което чухме днес, за съжаление са само върхът на айсберга на тормоза и потискането на журналистите. И за това е особено важно да разберем кой печели от тези убийства? Кой ги поръчва? Продължава да е важно да задаваме тези въпроси и дадем, да дадем ясен знак. Днешният панел показа колко разнообразни са възможностите за сплашване, за заплахи над журналистите и да се пречи на тяхната работа по финансови и всякакви други начини. Аз мисля, че не трябва да говорим само за убийствата на журналисти, а да попитаме къде започват всички тези усилия за пречене на работата и какво трябва да се направи, за да могат разследващите журналисти да работят спокойно и свободно. Въпросът ми е дали трябва да променим законите за медиите, за да го постигнем? Дали трябва да ги направим по-строги, за да ограничим възможностите за намеса на политиката? Трябват ли ни по-строги правила във връзка с корупцията и упражняването на влияние? И няма ли нужда от по-широк политически дебат с нашите граждани относно какво е позволено, какво е допустимо и какво представляват независими медии. Защото сигурната и проверена информация са основен компонент на нашата демокрация и предопределят доверието на гражданите към институциите. И за това въпрос към всички панелисти достатъчно ли е законодателството, има ли нужда от повече разяснения и кампании, за да сме сигурни, че а, гражданите ще защитят а, тези журналисти, за които говорихме до сега. Благодаря. Merci pour me donner la parole. Благодаря, че ми давате думата. Въпрос към колегата Пенингс и Майер Чак. Главният секретар на Репортери без граници заяви, че медийната среда в България не е била толкова лоша от самото начало на демокрацията в България. Ние сме на 111 то място по свобода на медиите. От 2006 година насам сме най-долу в класацията на Европейския съюз. Пред нас са страни, които дори не са държави членки на Европейския съюз. Журналистите в България са прицел на престъпниците. Е, журналистите, които разследват корупцията, международната престъпност, връзката между е, мафиите и злоупотребите с европейските фондове – Обикновено не са много на брой, те са смели, но ги изхвърлят от работа. Много са имената. Ани Цолова, Милен Цветков, Генка Шекерова, Миролюба Бенатова. Някои ги задържат, като Димитър Стоянов, например, по време на разследването Същевременно европейските средства се изразходват по един непрозрачен начин, за да се избегне критиката. Не е достатъчно Европа да констатира, че свободата на медиите в България е спаднала катастрофално. Не може журналистите да бъдат оставени да се борят сами срещу мафията. Интересуваме как вие ще обясните този толкова бърз спад на медийната свобода в България? И кой според вас отговаря за тази срамна медийна ситуация в една държава, която е членка на Европейския съюз? Благодаря ви. The next one is Miss... Господин Руис Девеса. Muchas gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на нашите гости, защото мисля, че те зададоха много интересна перспектива, дадоха ни много информация за медийната свобода. Трябва да кажа, че за мен медийната свобода е един вид гориво, двигател на демокрацията. Без това гориво или ако горивото не е с добро качество, демокрацията се разболява. Не може повече да работи, защото не се захранва с информация. именно информацията ни позволява да имаме свобода. Демокрацията не означава само да има избори на всеки 4 години, а да бъдем свободни. Ето защо ни е необходима тази информация, която да идва от свободни независими медии. Ние имаме нужда от многоизмерно виждане за медийната свобода, както стана ясно и от изказванията. Има и медии, които манипулират снимки, подкрепят правителства – това е дезинформацията. Трябва същевременно обаче да се гарантира плурализма на медиите. Трябва да има различни редакционни политики. Необходимо е също така не само да гарантираме свободата на пресата, но и свободата на словото което включва и свободата на творчество, нещо, което също е заплашено, академичната свобода. Ето в Италия, например, една а, професорка беше санкционирана за това, че е организирала дебати с студенти, които са казвали неща срещу Салвини – така че ние трябва да се борим от една страна с дезинформацията, но от друга страна трябва да защитаваме свободните независими медии. Те са много важни за демокрацията. Благодаря. Колегата Тардино. Тардино. Си. Бе, Eh, Искам да благодаря за предоставената възможност. Благодаря и на гостите ни. В Италия беше организиран една лекция, чиято цел беше да организира кампания срещу Салвини – всички, които говориха за това събитие, след това бяха обвинени в дезинформация. Мисля, че всички тези събития имат значение, защото все повече се разширява разпространението на фалшиви новини. И не само журналистите се нуждаят от защита, от защита се нуждаят и нашите източници на информация, защото те достигат до обществото чрез медиите. Понякога истински репортажи се представят за фалшиви новини, като по такъв начин се манипулира общественото мнение, особено когато се говори за критика срещу Матео Салвини. И журналистите и гражданите а, имат право да бъдат информирани да чуят а, истината и мисля, че а, е важно да се борим за тази цел. Благодаря. Thank you. The next one is Mrs. Donut. Госпожа Донат, следващия оратор. Thank you. Uh, first of all, I also want to thank from благодаря. Първо искам да благодаря на всички вас, че сте тук, за да обсъждаме тази важна тема. Ще задам въпрос на английски и после ще премина на унгарски. В Европейският парламент има много подкрепа за закона антислаб. Но искам да ви попитам каква е физическата заплаха, как се справяте с а, нея? А, смятате ли, че законодателството е достатъчно? И сега ще задам въпрос на унгарски на господин Ерди. Много благодаря за вашата презентация и за вашето резюме на положението в Унгария за 10 минути. Мисля, че всички разбраха, че има опит в Унгария да се сплашват е, независимите журналисти и да се пречи на разследващата журналистика. Не казахте нищо обаче а, е, за физическата заплаха срещу журналистите. Това е нов феномен. Има ли чести случаи на подобна заплаха? В а, е, Унгария журналистите не могат да се доверят е, и на полицията, не могат да очакват помощ от нея. Има ли конкретни оплаквания в тази връзка? Регистрирани ли са тези случаи в Унгария? Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Фон Визе. Благодаря. С голям интерес слушах представенията на а, Унгария и Румъния. В Великобритания предстоят избори. Надяваме се, че ще има и втори референдум за членството в Европейския съюз. Без да се опитвам да сравнявам ситуацията с тази във вашите държави, Знаем, че и е, по време на референдума през 2016 година за членството в Европейския съюз има външна намеса, манипулация на вота и така нататък. Е, обезпокоена съм от нивото на е, дезинформация и а, така нареченото дълбоко ниво на фалшиви новини, които съществуват в публичното пространство в Обединеното кралство. Искам да попитам, коя според вас е най-ефективната мярка за предотвратяване на този вид дезинформация и намеса отвън? Благодаря. Следващият оратор, господин Барена Арцо. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се. Днес ние се занимаваме с политическата актуалност Днес беше оповестен и испански закон, който ще позволи на правителството да следи вебсайтовете и всичко, което заплашва обществения ред. Така се а, присъединяваме към страни като Турция, Саудитска Арабия, Китай. Това е някакъв вид извънредно положение в цифровото пространство. Този указ според нас трябва да се разглежда в контекста на резолюцията на Европейския парламент от месец май тази година за свободата на медиите. Необходимо е да ви кажа, че в закона се предвижда преустановяване на достъпа до интернет, проследяване – този закон не отговаря на хартата за основните права на Европейския съюз. Благодаря. Thank you. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Жданока. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към госпожа Жули Мажерзак. Споменахте журналисти, наказани, преследвани, убивани в много държави. А, но не споменахте три малки държави, а, балтийските държави. И просто искам да добавя към списъка три имена на журналисти от а, моята родина Латвия, които бяха затворени Юрий Алексеев, Владимир Тиндерман и Александър а, Кабуненко. В а, съседната държава Литва беше затворен много известният разследващ журналист а, господин Палецкис във връзка с разследването му на събитията от 1991 година. И той беше арестуван вследствие на своите разследвания. В тези две държави имаше промяна на наказателния кодекс и бяха криминализирани действия, а, насочени срещу държавата. А, работата на тези журналисти беше а, разтълкувана като а, такава и сега държавата има възможност а, да преследва наказателно а, работата на разследващи журналисти. И сега искам да ви попитам защо в днешно време е възможно да се приемат подобни изменения в наказател... наказателния кодекс на държави членки на Европейския съюз? Благодаря. Следващият оратор, господин Арванитис. Се ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω ότι είμαι και Аз съм журналист и много внимателно слушах а, моите колеги. Аз съм депутат, но в същото време журналистът си остава журналист. И ще кажа, че последното ми приключение бяха досиетата от а, Рая. А, има и други ежедневни случаи в Гърция. Аз смятам, че освен фалшиви новини, има и невидими новини. Има събития, които никой не описва. В Гърция, например, беше уволнен госпожа Тано, председател на комисията по конкурентно защита на конкуренцията. Имаше а, а, всъщност а, а трима големи собственици на а, медийни а, агенции, които в същото време са собственици на футболни а, клубове. Всички те са свързани с а, властта. А, тук говорим а, за заплахи не само за разследващите журналисти, а и за съвсем а, нормални журналисти, които не могат да намерят а, работа независимите мрежи а, от журналисти се а, отказаха от а, работа. А, независимите издания не получават а, приходи от а, реклами. Аз мятам, че тези случаи също трябва да бъдат разследвани от комисията Либе в Европейския парламент. Thank you. The next one. Благодаря, госпожа Канко. Две минути. Благодаря, господин председателю. Благодаря и за всички Получи се объркване. Okay. Did you say kanko? <laughs> okay, so maybe you have some family in Burkina Faso where I was born. Имената ни си приличат, може би сме роднини. Госпожа Канко. С много вълнение а, участвам в това изслушване а, и беше много вълнуващо да а, чуя представането на РСФ. В Буркина Фасо има много проблеми с свободата на медиите. Мой познат беше убит през 1998 година. И ако РСФ не бяха се намесили, нямаше да има никакво раздвижване в положението. Тогава, благодарение на РСФ, се започна разследване на злополуката. А, не знам дали може да се говори за злополука, катастрофа, когато наоколо нямаше други автомобили, а, а моят приятел беше в колата си и беше мъртъв. Много се радвам, че имам възможност да участвам в тази дискусия днес. Аз мятам, че повече хора трябва да говорят за тези въпроси. Случаят, е, за който говоря, беше преди 20 години. Тогава нямаше технологиите, с които разполагаме днес. Днес медиите, медийната доминация няма граници. И когато говорим за шпионаж или за принуда, знаете за случая Джамал Кашуби, Смятам, че трябва да споменем и тежката финансова ситуация на разследващите журналисти в Европа. На тях често пъти се нарежда как да работят и какво да правят. Аз смятам, че носим споделена отговорност за свободата в холандски медии се обсъждаше въпроса каква е отговорността, която а, ние носим за качеството на медиите и за свободната дейност на журналистите. Благодаря. Госпожа Фокс. Sorry. Apologies. За мен е голямо удоволствие а, да слушам презентациите по толкова важни въпроси. Разбирам, когато хората казват, че са загрижени а, за риториката в десните медии срещу а, нормалните медии. А, но трябва да сме честни. А, гражданите не вярват на медиите. А, преди да стана депутат, и аз бях журналист и бях част от а, затворното общество на журналистите, защото има такова. Когато погледнете какво се случва в Великобритания, британските журналисти не смятаха, че ще се гласува за Брексит, но бяха изненадани. В Америка журналистите не вярваха, че ще бъде избран на Тръмп, но казвам всичко това, за да кажа, че медиите понякога са слепи за популизма и трябва да погледнем и отвъд собствената си среда. Така че журналистите не са достатъчно разследващи в момента. Трябва да се вземат предвид и мненията на по-малки групи от населението. Така че факта, че хората четат альтернативни медии е добре, както чухме за Унгария. Понякога альтернативните медии говорят истината, понякога не. Например, например в Великобритания знаем за жълтите жилетки не от BBC, а от по-малки медии, които показват какво се случва във Франция. Онова, което ме изнервя, са проверяващите факти. Е, фактите е, служби. Как можем да сме сигурни е, в хората, които определят кое е вярно и кое не? Как определяме какво е дезинформация и фалшиви новини в Обединеното кралство и в Европейския съюз? Как ще си обясним желанието да се гласува така, както ние искаме? и само с забрани по-скоро ще орежем свободата на мнението. Така че аз не смятам, че имаме нужда от повече закони, а от повече свобода. Благодаря. Господин Патрик Яки. Thank you, Chair. I I will, will continue in Polish. Благодаря, ще продължа на полски. Wysłuchując Państwa wystąpień, mam do, nie, mam do tych wystąpień co najmniej ambiwalentny stosunek. Госпожи и господа, темата ни е, е нееднозначна. От една страна говорим за сериозни теми, като например убийствата на журналисти в Словакия, в е, Малта. От е, друга страна искаме да се борим е, против дезинформацията при гражданите. Но в същото време използвате дезинформиращи аргументи, като например свободата на медиите в Полша. А, тук а, споменахте една книга на журналист Пан Тионтек. Този журналист написал нещо за политик и а, вие го тълкувате обаче като заплаха за свободата на медиите. А, журналист е интервюирал въпросният а, журналист а, не става въпрос за госпожа Пионтка като жертва, а става въпрос за неправилното отразяване на а, фактите от а, първият журналист, който говоря. Административен съд разгледа този случай в Полша. И след като той се произнесе, ние можем да се питаме а, докъде се простира дезинформацията. И какъв извод можем да направим от всичко това? От една страна трябва да се борим срещу дезинформацията, от друга страна не бива да заблуждаваме и гражданите. Ние като Европейски парламент трябва да се държим така, че да не разпространяваме от наша страна фалшива информация и искам да ви попитам, вие знаете ли какво, какво е било решението на административния съд или не? Благодаря. Следващият оратор, господин Адамович. Шановни председател. Госпожа Адамович, извинявайте. за отделение гласо. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за вашите разкази и за много сполучливите примери. За съжаление, в Польша имаме проблем със свободата на медиите и на журналистите. Когато журналистите се натъкнат на злоупотреба с власт от режима, те биват преследвани. И дори когато се стигне до образуване на съдебно дело, делото се прекратява. Още не е приключило делото за двете коли, защото няма произнесена окончателна присъда. Така че не е чак толкова лесно, както тук беше представено. Благодаря на представителя на комисията, който говори за мерките, които предприема от своя страна Европейската комисия, за да се защити свободата на словото в ЕС. Аз съм един от инициаторите на това изслушване. Събрали сме се, за да помислим какво още можем да направим, за да защитим свободното слово, свободните медии и същевременно да не изпаднем в капана на езика на омразата и дезинформацията. Тук трябва да се види ясно разграничителната линия Затова обръщаме внимание и на двата въпроса. Благодаря, господин Терес. Първо искам да благодаря на организаторите. Мисля, че е важно да имаме възможност да говорим за свободата на медиите. Аз съм от бивша комунистическа страна. Над 16 години живях в САЩ и видях как реагират и действат медиите в бивша комунистическа държава и в САЩ. Всички тук сме съгласни, че медиите са четвъртата власт, но първите три власти са изпълнителната, законодателната и съдебната и тяхна отговорността да защитят а, а, свободите и правата на гражданите. Някои поставиха въпроса за дезинформациите. И един от ораторите е, тук каза, популизма заслепява понякога медиите. Така е в Румъния. Ако ролята на медиите е да отразява фактите и така да защитава правата и свободите на гражданите, виждаме че в Румъния вместо да работят за защитата на правата и свободите на гражданите, медиите се стремят да намерят извинения за действията на правителството в разрез с интересите на гражданите. Търсят се всякакви извинения и аргументи. Ще ви дам пример. Когато се заговори за Румъния, някакси асоциацията е с съдебната власт. Всяка година Европейската комисия извършва проучвания на общественото мнение чрез Евробарометър. С 15% намаля доверието на румънските граждани в съдебната власт, според Евробарометър. Най-големия спад на доверие. Когато се поставя въпроса за злоупотребите, медиите веднага скачат в защита на изобличителите на корупцията. Имам два кратки въпроса. Имаме представител на репортери без граници. В последния доклад за Румъния е, Репортери без граници казва, че има тайни е, представители на румънските тайни служби, които са внедрени в румънските медии. Имате ли факти, които подкрепят това? И а, е, вярно ли е, а, че когато а, се говори за а, корупция, Колко души са пострадали от това, че са издигнали глас срещу корупцията? Благодаря, господин Смека сега. Благодаря. Специално искам да благодаря на ораторите и на разследващите журналисти. По-скоро коментара, не въпрос имам, и то в лично качество, защото аз съм от Словакия. Именно в Словакия беше убит Ян Куцяк преди повече от година и половина. Това е трагедия, но ако има някаква полука, тя е, че върви разследването. И се стигна до разкриване на нечуван до момента възел от корумпирани политици, магистрати, бизнесмени. Мисля, че в Словакия вече всеки разбира какво беше делото, каква беше каузата на Ян Куцяк. И се надявам, че това промени държавата ни завинаги. винаги към господин Ергели, към господин Тапалага, може би това са думи на насърчение, защото вашата кауза е незаменима за демокрацията и ние ви подкрепяме. А сега госпожа Хунке. Благодаря, благодаря за много силните изказвания. Господин Пеникс, ние като политици в Европейския парламент Можем ли да предприемем инициативи, които да засилят сигурността и безопасността на журналистите? И въпрос към репортери без граници. Има ли нормативна редба, която може да усъвършенства начина по който се води борбата за защита на разследващите журналисти? Благодаря, следващия оратор. Благодаря свободата на медиите и свободата на словото, разбира се, са ключов елемент от демокрацията, за която всички милеем. Това означава обаче, че трябва да има и свобода на съвестта и на мнението, както и на убежденията. Не може да има предписана една единствена правилна политическа линия. В Словакия и Малта имаше убийства на журналисти. Това е много тежко посегателство срещу демокрацията и свободата на словото. И същевременно искам да реагирам на казаното за Унгария. За мен то е крайно едностранчиво, манипулаторско и дори по стандартите на нашата комисия, тук се надхвърлиха всякакви граници на манипулацията. В Унгария има жив свободен политически дебат в обществото. Изборите са честни и свободни. обществените е, дебати в Унгария са много по-свободни, отколкото в други държави членки на Европейския съюз. Това, което се промени в Унгария през последните няколко години е, че сега има медии, сайтове, които са консервативни в своите е, ценностни ориентации. И ми се струва, че точно това притеснява левицата. И тя отговаря с изкривяване на действителността, провокации и манипулации. И за ваше сведение, най-големите телевизионни канали, вестници, медии в интернет критикуват правителството. Нито една политическа група няма изключително право върху истината. Трябва да има дебати, всеки има право на мнение, но а, когато а, отстоявате политически позиции, не ги наричате обективна журналистика. Благодаря. Благодаря. Просто невероятни неща чуваме днес. Невероятно е какво може да се случи в една европейска страна, все едно живеем в средновековието. Можем да не сме винаги съгласни. Нека да си припомним сенденцията «Готов съм да умра за твоето право на свобода на мнението, дори и то да е противоположно на моето – аз а, съм работил в спешна помощ и много добре знам какво означава да имаме еднакво отношение към всички. Господин Тапалага знае, че внесох в румънския парламент законопроект, съгласно който ако журналисти изобличат корупция в резултат на това държавната хазна си възстанови средства, част от тези средства трябва да отидат за подкрепа на разследващата журналистика. Въпросът е какъв вид журналистика трябва да бъде подкрепяна. И най-сетне, като лекар, мога да кажа, че е добре в закона да въведем нападението над журналист, който изпълнява служебните си задължения, да се смята за отежняващо вината обстоятелство и да бъде наказано по същия начин, както когато има посегателство срещу е, полицейски служител или друг, който изпълнява служебните си задължения. Ако имате други предложения, готов съм да ги обсъдя. Журналистиката е изключително важна, но трябва да намерим и правилния път, за да не се стигне до фалшиви новини. Благодаря. Съвсем накратко искам да кажа, че до някъде съм съгласна с колегите, които говориха за лъжите, манипулациите и ролята на някои медии. В Румъния имаме медийна група, собственост на Дан Ваколеско, известен румънски олигарх, вече осъден. Той е собственик на електронни медии, печатни издания и така нататък. Тъй като имаме представители на Европейската комисия и съвета на Европа, искам да кажа, че е много важно да бъдат защитени разследващите журналисти. Тук имаме безброй много примери. Миналата година румънски и български журналист бяха арестувани в България, докато работеха по темата как се изразходват европейските средства имаме по-силен механизъм за защита на журналисти от трети страни, но нямаме механизъм, който да защити разследващи журналисти от държавите членки на Европейския съюз. Уважаеми представители на Европейската комисия и съвета на Европа, кои са основните три приоритета за по-нататъчната ни работа? Кои са те според вас? И моля ви, вземете предвид препоръките на колегите ми. От репортери без граници беше предложен един механизъм, подобен на паник бутон, да се подаде сигнал, когато има опасност за журналистиката и журналисти. 61 милиона евро са предвидени за медийния проект, но те не са достатъчни. Трябва ни постоянен фонд за разследваща журналистика. Мисля, че това ще облегчи финансовите трудности, пред които се изправят журналистите в такива случаи. Благодаря. Благодаря сега обратно към нашите гости. Почнахме рано сутринта, изостанахме във времето по всяка точка от дневния ред, включително и сега. Благодаря ви. Проявете разбиране. Чухте много въпроси и въпреки всичко постарайте се да обобщите в стегнати отговори вашите реакции. Предлагам по 3 минути, а имаме и още една част от изслушването, още трима оратори. И така, господин Пенингс. Няма да мога да отговоря на всички конкретни въпроси. Позволете ми обаче да кажа едно. Трябва да предотвратяваме турмоза на журналисти, да ги защитаваме, да утвърждаваме свободата на медиите и тяхното слово. Нямаме вяра в институциите, дори в журналистическите сдружения. Много важно е доверието да бъде възстановено. Също така, в държавите членки, когато има откровени безобразия, ние трябва да сме в състояние а, да преследваме наказателно виновниците. Стои и въпроса за ограничаването на плурализма. По-малко внимание се обръща на онова, което правят а, обществените медии и атаките са насочени изцяло към малките медии, информационните сайтове. И така, да се защитава журнализма, журналистиката, да се насърчава плурализма и да се насърчава медийната грамотност и качествената журналистика са основните ни приоритети. Европейския парламент може да се намеси. Мнозина тук посочиха, че европейските институции предоставят, може би, на по-новите държави членки големи средства и медиите трябва да изиграят основна роля, ако има корупция свързана с освояването на тези средства. Защото много журналисти са преследвани именно на тези основания. Европейските институции също имат своята отговорност – да сигнализират. Можем да го наречем паник бутон, както някои се изразиха, но е важно всеки да осъзнае отговорността си. Благодаря. Госпожата, която представлява Репортери без граници, сега има думата. Euh, Ще се опитам да направя невъзможното по закона срещу тези стратегически съдебни дела, които се водят или антислаб. Още 2012 година имаше проява в Европейския парламент, в която взеха участие много от представителите, занимаващи се с свободата на пресата. Целта беше именно да се разгледа тази тема. По въпроса за финансирането на независимите медии, ние сме съгласни, да, трябват пари, трябват повече пари. За борбата срещу безнаказаността, това наистина е голям проблем, когато няма политическа воля и същевременно не е достатъчно само да изразяваш съчувствие и съболезнования трябва да се помага на журналистите, които са заплашвани, така че наистина много добре би било да имаме такъв паник бутон, за да може комисията да прави връзката с съответните управляващи. Това ни дава още един инструмент. Ето тук са нашите предложения. Пак казвам, няколко копия, всички са тук, можете да си вземете и вие. Благодаря. Сега разследващите журналисти, господин Ердели. По заплахите ние започнахме да получаваме много по- брутални заплахи през последните няколко месеци, въпреки че от около 6 и половина години работим. Ние сме издали указания за персонала, за да знаят какво да правят в такива ситуации. Е, всичко това е сравнително ново за нас. Какви са начините за подпомагане? Според мен Европейският съюз има своите норми, например за конкурентоспособността. Когато около 400 издания имат една и съща собственост, би трябвало това да може да се проследи и да се види дали е добро за конкурентоспособността или плурализма в общественото мнение. Благодаря, че бяхте толкова кратък. Господин Тапалага, имате думата последен. Благодаря. По отношение на промяната в законодателството, ще кажа, че такава едва ли е необходима. Разследващите журналисти по-скоро имат нужда от финансови средства за правна защита. Това е изключително важно. По дезинформацията имаше въпроси за Брекзит ще кажа, че борбата с дезинформацията е трудна. Вие не може да спрете вятъра или дъжда, но можете да изобличавате и да го правите ежедневно, да показвате истината и разбира се да се държите далеч от Русия, в случая с Обединеното кралство – Ще отговоря на румънски, на румънския колега, за да го кажа по-ясно. Вие казахте, че аз защитавам злоупотребите. Това е лъжа. Това просто не е вярно. Вашата партия се опитва описва, е, се опитва да представи определени политици като жертви на злоупотреби. Вие защитавахте господин Драгня, е, когато ви включиха е, в списъка с парламентарни кандидати. Преди това го критикувахте обаче. Преди да станете политик, сте бил свещеник и знам, че като свещеник сте защитавали човек, който е участвал в купуването на гласове. Трябва да отговоря. Не е много, извинявате, но наистина давам ви много кратко време. Първо, аз не съм защитавал никакви политици. Аз съм защитавал правата на всички румънски граждани, които трябва да бъдат зачетени, независимо дали става дума за редови гражданин или политик. Имайте предвид, че има не само политици, но и десетки редови граждани, чието животи бяха съсипани – и някои дори и загинаха. И след това се оказаха невинни. Искам да попитам кой ще отговаря за тях. Благодаря, това също беше кратко. Ние не можем накрая да кажем, че с това дебатът приключва, защото той си остава отворен и ще продължи през идните години. Няма никакво съмнение. В държавите членки има все повече проблеми, които ни тревожат. Свободата на словото, езика на омразата, това, което се прави онлайн. И нямам предвид единствено предизборните процеси, но и ежедневието. Благодаря ви за усилието, благодаря ви за ангажираността с тези толкова важни ценности за Европейския съюз. Вашето присъствие и приемането на поканата на нашата комисия за участие наистина ни прави чест. Нека ви аплодираме. And, uh, Ще продължим изслушването. Преминаваме към втората група участници. Нека се сбогуваме с първите четирима и да поканя следващите четирима. Заповядайте.

Said, Още час и половина работа ни остава до края на днешния ден. Нека да продължим да работим гладко. We welcome the four panelists Добре дошли на четиримата участници на трибуната за втората част от нашата дискусия, посветена на борбата с езика на омразата, онлайн и офлайн, и борбата с дезинформацията. На трибуната са съответно госпожа Майя Мазуркевич, тя представлява Алианс за Европа, мрежа на гражданското общество. Господин Диего Наранхо, който ще говори от името на европейските цифрови права. Господин Даниел Мило от Глобсек и госпожа Хуген Дубел, която е консултационен директор на Илга Европа. Ще има възможности за въпроси и отговори, доколкото ни остава време за това. Първо ще дам думата на госпожа Мазуркевич от Талян за Европа. Моля ви 9 до 10 минути. Благодаря. Аз съм Майя Мазуркевич. Представлявам платформа е, за сътрудничество на проевропейски и продемократични организации. Освен това, ние обединяваме тези, които се борят с фалшивите новини в режим On и Offline. Що се отнася до езика на омразата, аз ще говоря най-вече за полския опит, но същевременно трябва да имаме предвид, че това са явления и в други европейски държави. Полша не е изолиран случай. Освен това, ние говорим за това, което се случва в момента. Езикът на омразата, дезинформацията ще продължат и в бъдеще. Трябва да заделим ресурса да се борим с дезинформацията, иначе ще имаме много сериозен проблем след 10 години и по-рано. Ние сме една от най-проевропейските нации в Европейския съюз. Около 80-90% от поляците биха се определили като проевропейци. Това е един много положителен пример. Но, възможно ли е да настъпи промяна? В началото на 2015 година, преди съответните президентски и парламентарни избори в Польша, поляците бяха за приемането на бежанци, но заради пропагандата в медиите, водена от някои политици, това се промени. Още 2015 година виждате, че някои поляци решиха, че са против приемането на мигранти. Това, разбира се, би могло да доведе и до промяна на отношението към Европейския съюз. 2017 година Полската академия на науките – зададе въпроса какво бихте направили, ако Европейския съюз ви задължи да приемете бежанците. 51,2% от поляците заявиха, че ще бъдат против дори и да трябва да напуснат Европейския съюз. Виждате колко емоционална е темата, колко голямо повлияване от пропагандата в медиите срещу бежанците и съответно отражението върху отношението към Европейския съюз. В интернет темата за бежанците се третира последния начин. Още от 2015 година и преди това има дезинформация, има най-различни примери на това, което може да се намери в интернет. Ние много внимателно го следим. Има най-различни образи, които манипулират емоциите, за да те настроят срещу мигрантите, срещу бежанците. Много от тези изображения всъщност са манипулирани. Напоследък, а и още през 2015 година, Ярослав Качински, водача на Право и справедливо, заяви, че бежанците са източник на екзотични болести – пропагандата създаде този образ на хора, които ние не познаваме. Например, вчера имаше фалшива новина, съгласно която в Мюнхен е имало бунт на бежанците. Разбира се, това е абсолютно фалшива новина, но тя беше мултиплицирана в полския интернет. Друга информация, която може да намерите в интернет от 2017 година е относно сферите на влияние на шарията, зоните, в които никой не смее да припари. Това се разпространява и от медиите, и от политиците. Дават се примери с Швеция, като се цитират откровени лъжи. Например, че в Швеция ежедневно има 13 изнасилвания, за които са отговорни бежанците. Ние, както ви казах, проследяваме какво се случва в интернет. Също така имаме изследването на фундация Батори – Искаме да знаем какво се казва за Европейския съюз. 87% от коментарите на потребителите в интернет са отрицателни. Но след това видяхме, че и тези коментари са всъщност фалшиви. Вече ви казах, Польша е една от най-проевропейските страни. Въпреки това в интернет имаме 87% отрицателен, комен... отрицателни коментари – а хората се обръщат към интернет, за да си доставят информация. Но тази информация е фалшива. Например, разпространяват се новините, че Польша плаща повече в европейския бюджет, отколкото получава. Ако използвате търсачката Google, тя също ще ви каже, че това е истината, а всъщност това е лъжа. Кои са най-популярните теми в Полша? Ние работим върху доклад за ситуацията преди парламентарните избори. Той ще е готов преди края на месец ноември. Повечето от дезинформацията в интернет е основно за общността ЛГБТИ, антисемитизма, екологията и чужденците, като в темата екология се обхващат измененията на климата и също така аварията в пречиствателната станция. Ние също така следим какво се случва в Обединеното кралство, в Германия. Много е важно да имаме по-широката картина. Виждаме сходни теми на дезинформацията. В Германия също се говори много за чужденците, за екологията, за свободата на словото. А в Обединеното кралство най-популярните теми са изборите, антисемитизма, иммигрантите, референдума и предизборните споразумения. Всъщност, един от експертите заяви, че само спортните новини и прогнозата за времето в Обединеното кралство не са фалшиви новини. Популистите използват тези модели. Например, според тях, Европейският съюз е източник на всички злени – Бих искала да кажа няколко думи и за новият враг в Полша, най-наболелия проблем от месец февруари тази година. Общността ЛГБТКИА в медиите трафикът по тази тема е много оживен. Синята крива показва неутралността. Но това е привидна неутралност, просто не се използват определени думи. Всъщност отношението е много отрицателно и повечето от трафика в интернет беше много отрицателен срещу тази група. Както виждате, най-активният трафик е бил през месец юли. Аз ще ви кажа защо. Около 400 милиона посещения. Кои са ключовите думи? Това са думи, които се използват а, пренебрежително за хората от младсинствата. Педофилия, сексуализация на децата от тази общност LGBTQIA. Има и още нещо, което не е в интернет пространството. През октомври 2019 година, точно два дни преди полските избори и няколко часа преди времето за размисъл се оповести новина около 8 часа вечерта, когато хората гледаха телевизията, телевизия, защото имаше и футболен матч. Показа се един манипулиран репортаж с случки, които бяха представени като случващи се в Польша, а всъщност те бяха от други страни и засягаха ЛГБТИ общността. Що се отнася до езика на омразата и дезинформацията, виждате, че тук има фотомонтаж. Използва се образа на господин Майер – и е включен в снимка от гей парад в Белосток. Но това доведе до насилие срещу парада. И не на последно място по значение – трябва да кажа, че ние имахме много сериозни проблеми. Вече беше споменато убийството на кмета на Гданск, господин Адамович. Но трябва да се има предвид, че през 2018 година Националната полска телевизия спомена неговото име – 1773 пъти винаги в отрицателен контекст. Благодаря много изчерпателно подготвена презентация, много впечатляваща. Но не забравяйте, че има четирима оратори на трибуната, така че малко по-кратко. Господин Диего Наранхо, заповядайте. Вие представлявате цифровите права. That defend human rights online. I think we, should, we were to have a model on hate speech. Уважаеми госпожи и господа, ние сме мрежа от 42 е, различни неправителствени организации. Е, една от темите, с е, които се занимаваме, е езика на омразата. Ще се спра на този въпрос по време на моята презентация. Има политически усилия да се възложат повече задължения на платформите във връзка с съдържанието си. Има и промяна в законодателството, хоризонтално в директивата за електронна търговия и вертикално директивата за авторското право, регламента срещу туристическото съдържание онлайн, и директивата за аудиовизуалните и медийни услуги. Няма обаче оценка на тези инициативи върху правата на човека. И дори комисията признава това. освен на правните въпроси, е, дезинформацията е проблем на официалните и неофициалните новинарски източници, като виждаме Fox News, е, Доналд Тръмп, Испанската политическа партия Vox. Например, се твърди, че части от населението три пъти по-вероятно е да изнасилят жена, отколкото останалите. Има и по-модерни форми на езика на омразата, които трансформират послания и се създава иллюзия за легитимност на твърденията расизъм, ксенофобия и нападки срещу демокрацията се намират в пресата в целия Европейски съюз. Виждаме два проблема. Законите да се приспособят към цифровата среда и начина по който се държат пресата и новинарските агенции. Виждаме, че всеки 60 секунди 3 милиона поста се качват във Фейсбук, 2,1 милиона в Снапс и така нататък. Не е възможно цялото това съдържание да бъде прегледано. Большинството от тази информация се обработва от частни фирми и а, те имат а, своите правила, условия за предоставяне на услугата, но също така липсват и а, механизми а, за а, обжалване, за а, преследване а, на нарушения. Това е пропуск в европейското а, законодателство. Има също така и наблюдения върху левия спектър на пространството и как това се отразява, как това се рефлектира посредством езика на омразата. Има също така групи, които са обект на език на омразата, като ЛГБТИ, жени и така нататък. Говори се много за филтри на качваното съдържание, които да ограничават езика на омразата. Има и кодекс на поведение. Разследват се а, отделни случаи, но няма статистика за това колко профила са свалени и какви новини са свалени. Така че а, има риск също така и от сваляне на законно съдържание, защото технологиите не са достатъчно зрели. Друга трудност е липсата на единно определение на език на омразата. Има много разлики в законодателството на европейски държави, въпреки усилията за хармонизиране. По отношение на бизнес модела на онлайн платформите – проблемът не е от съдържанието, като се изключи детската порнография, а по-скоро проблемът е аудиторията, до, кога, до която стигат. Основната печалба на онлайн платформите е от онлайн проследяването и поставянето на реклами на подходящо място. Изпълнителният директор на Netflix казва, че основният конкурент не е друга фирма, а потребителите, които си лягат вместо да гледат колкото по-провокативно е съдържанието, толкова повече внимание му се отделя. Хората прекарват а, повече време а, на тези платформи. И а, за това а, ляво настроените минават още по-наляво а, същото правят и а, хората с десни нагласи, които а, все повече отиват в а, екстремни настроения. Така че платформите а, имат а, интерес в защита на бизнес модела си а, да предоставят все по-екстремни изказвания, за да привлекат внимание. Ще предложа и някои решения. Съветът на Европа направи предложения, които са доста положителни. Ще добавя към тях нещо, че политиците се борят с симптомите, а не с първопричините на проблема. Много по-трудно е, разбира се, е, да се борим с е, корените е, от това Фейсбук да излезе със съобщение за пресата, че те ще се справят с езика на омразата. в момента наблюдаваме в Испания все повече приемане на доста десни изказвания, така че това е свързано и с плурализма на медиите. Но има и случаи, които езика на омразата трябва да бъде забранен, като например при подстрекаване към геноцид. Или когато се подстрекава към насилие тук а, трябва да правим разлика и кой говори, дали е а, артист, дали е политик, какво е съдържанието, до какъв кръг от а, хора стига посланието и каква е опасността а, то да предизвика конкретни действия. Оперативната съвместимост също така е въпрос потребителите трябва да могат да изберат различни платформи. В <laughs> Испания искам да призова всички да а, отидат на избори, за да можем да противодействаме на дясното пространство, което трябва да се върне обратно в историята. Там му е мястото. Благодаря, господин Нарахо. Спазихте времето. Сега давам думата на господин Даниел Мило, Института за политики Глобсек. Благодаря. Уважаеми депутати, госпожи и господа, Глобсек е мозъчен тръст, който работи в областта на сигурността, политиката, въздействието на дезинформацията и информационните посегателства срещу обществото. Словакия е в източна Европа и на границата с Украина и ми се струва, че именно заради това ние бяхме първите, които пострадахме от информационните и дезинформационните атаки. В Словакия и в други страни се увеличава броя на източниците на дезинформация от сайтове до лъскави списания и специални издания с 130 гланцови страници. През 90-те години министър-председателя Владимир Мечияр почти успя да усуети присъединяването на Словакия към ЕС и НАТО. Гражданското общество изигра решаваща роля заедно с медиите. И аз съм горд от това, че Глобсек, нашата организация, е в челните редици в борбата срещу дезинформацията и фалшивите новини. Нека да обясня срещу какви сили сме изправени. Почвам с един цитат. Има цит... евреин зад всичко. С това не искам да ги обидя. Те са ловки, изобретателни, хитри, особено когато това отговаря на техните економически интереси. А това най-често са милиарди долари. Защо да водим война, като можем да, постъп, да постигнем целите си по други начини? Смятате ли, че това е от майнкамп или от антисемитско издание? Не януари 2019 година публикация в Словакия и продължава последния начин. И тази година имаме европейски избори, до година парламентарни в Словакия. Те, евреите, имат огромна власт, защото контролират медиите и могат да повлияят върху хората, така че в една нормална страна не биха били избрани такива кандидати. Ето един влиятелен сад, сайт. Собственикът често пътува в Русия, среща се с руския посланник и разпространява дезинформация. Виждате фотошопа госпожа Сузана Чапутова а, беше подложена на фотошоп, за да изглежда носа и характерно еврейски. Виждате какво имам предвид. Преди изборните, изборите за Европейски парламент, Европейската комисия предложи комплекс от мерки, включително и етичен кодекс – много независими изследователи и организации, които е, следят системата, посочиха някои слабости. Няколко сериозни дезинформационни кампании вървят успоредно национално и навън при въждребни е, сили, но това остане незабелявано. Фалшиви новини се публикуваха именно по този начин, за да се популяризират в 6 държави членки популистски, антиевропейски настроения. Това е, например, фалшивия профил на альтернатива за Германия. Но това е само върха на айсберга, защото като имаме предвид ограничените ресурси – и данни, с които разполагаме, не можем да стигнем до всички примери. Все пак именно това е целта на тези операции да се променят мненията на хората, да се променят нагласите им и оттам на политическите им предпочитания. За съжаление, дезинформационните операции не са единствения начин за да се сее страх и недоверие когато се говори за крайната десница в Европа или САЩ, се прави опит да се вбие клин отвътре. Виждате Стив Банан и а, Люпен или мръсните пари от а, Русия, които финансират а, екстремисти. Целта е саботаж и манипулиране на свободните европейски избори. И още едно парче от пъзела. Как се ползват мотоциклетистите и рокерските клубове? Вероятно сте чували за нощни вълци. Е, една организация, която щедро се финансира, за да се извършват различни акции, включително и мотопоход до Берлин на 9 май за ознаменуване на Деня на победата над фашизма. Този мотопоход обаче се използва за легитимиране на незаконните руски действия в Крим и Украина. По-малко известно е, че нощните вълци в Украина участват в военните действия на страната на проруските сили в Луганск и Донецк. Те имат своя така наречена Европейска централа в Словакия, на около 70 км от Братислава. Ръководителят на тази така наречена централа успя да се срещне с Путин и да се ръкува с него. Но това няма нищо общо с дейността му в Европа. А може би има. Не е изненадващо, че този комплекс, така наречени, така наречената Европейска централа на нощни вълци в Словакия се използва като учебен полигон за полувоенни словашки групи, които ползват БТРи за обучение в военни изкуства. Защо? Защо ви показвам всичко това? Каква е връзката? Всички тези дейности са части от голямата мозайка. Хипер, а, е, кибератаки, хибридни атаки, психологични въздействия. Всички те са взаимно преплетени в така наречените хибридни заплахи – всички тези елементи се включват в една единна операция, която постига много по-големи цели. И именно това виждаме. Координирани, целенасочени усилия от чужди сили, главно Русия, но все повече и Китай, за саботаж в нашите общества, за подкопаване на нашите устои, за изпиране на пари – Парламентът неодавна прие резолюция именно по тази тема за намесата в изборите и дезинформацията. Сериозно ли е, възприемаме тези заплахи? Европейският център за високи постижения в Хелзинки. Някои други инициативи са добро начало, но те не са достатъчни. Едно кратко сравнение. Ако сравним средствата, които Руската федерация изразходва за държавните си медии и средствата за изобличаване на фалшивите новини, разликата е чудовищна – официалният руски бюджет за следващата година за тази цел е 1 милиард 300 милиона. В сравнение с 5 милиона евро само за борба с дезинформацията от Европейския съюз. Какво може да се постигне? Ето някои практически препоръки. Първо, да се отдаде политически приоритет на запазването на онлайн пространството, да се затворят празнотите в нормативната уредба, да се гарантира пълен достъп на изследователите до а, данните за изборите, а, да се а, включи проверката на факти в Фейсбук. Трябва ни финансиране за борба с дезинформацията – да се подкрепят новаторски решения. И в заключение искам да ви покажа някои примери от дейности в малка Словакия, само 5 милиона души население, но добър пример и за големите страни. Това е сайтът conspiratori.sk. Рекламират се услуга за клиентите да се намали заплахата от чужди посегателства. Първият бот за проверка на информацията в е, Фейсбук, така наречения чекбот. Много лесно може да се стигне до него, съвсем ясно може да се разбере на местния език. Ако искаме да стандартизираме подхода си, трябва да мислим неконвенционално и да търсим нови решения. Има и едно видео, но ми казаха, че няма звук, така че няма да мога. Благодаря. Thank you. That's, that was good enough, for sure. Благодаря, беше много интересно. Сега продължаваме към четвъртата презентация. Госпожа Хюген Дюбел, представител на Илга Европа. Не повече от 10 минути, заповядайте. So my name is Katrin. Благодаря, казвам се Хаген. Катрин Хуген Дубел и представлявам Илга Европа. Ние сме мрежа на организации, които защитават правата на ЛГБТ и общността в Европа и Средна Азия. Това са около 600 организации от 54 страни. Благодаря за поканата. Първо трябва да кажа, че Илга Европа е Организация за правата на човека, за нас свободата на е, изразяването и свободата на словото са много важни. В момента се говори много за език на омразата и същевременно свобода на словото. Като че ли се прави объркване – за да се разпространява омраза. Свободното слово е основно човешко право, крайъгълен камък на всяка демокрация. Но много често става дума не за свобода на словото или мнението, а за подстрекателство към омраза и насилие. Езикът на омразата е преднамерено или непреднамерено насърчаване на клеветнически твърдения, изрази на омраза, стимулиране към насилие. Всъщност езикът на омразата създава страх и турмоз. Това може да доведе до уронване на човешкото достоинство, да причини депресия, да доведе до опити – за самоубийство. Като разбира се, много често прицел е цялата общност, не само индивида. В ерата на интернет информацията се разпространява много бързо и омразата процъфтява. Ораторите преди мен говориха как да се борим с онлайн омразата, като европейска ЛГБТИ мрежа ние виждаме, че има много рязко увеличение на езика на омразата и разделението, като този език води до реално насилие в Европа. Това не бива да се забравя. Ние говорим за изявления, изпълнени с омраза, което означава, че хората вече не се чувстват в безопасност. Те се натъкват на истинско насилие в ежедневието си. Не бива да забравяме, че виртуалната реалност е също действителност. При предизборните кампании в публичния дискурс има все повече изрази от езика на омразата – като бежанците, например, се оказаха изкупителна жертва в полската предизборна кампания преди няколко години. Сега това е общността ЛГБТИ. В Полша тази общност е център на конфронтацията. 69 общности и градове в Полша се обявиха за зони свободни от ЛГБТИ – това трябва да е много притеснителен сигнал. Като имаме предвид историята, виждаме нарастването на насилието възоснова на хомофобия и трансфобия и в Обединеното кралство, и в Финландия, както се случи тази седмица. Атакуват се правата на транссексуалните. И това се е разразило до такава степен, че техните прояви сега се охраняват. По данни на Германското министерство, само през първите месеци на 2019 година случаите са били много повече, отколкото за цялата 2013 година. Това са само докладваните случаи, но Тенденциите са сходни в цяла Европа, въпреки разликите в отделната бройка. Заплахата е обща. За жалост. Същевременно популизма доведе до е, тривиализиране на езика на омразата. Нещо, което също води до физическа разправа и Нападките срещу общността ЛГБТИ никога не са преставали, разбира се, за жалост, но сега има много сериозно влушаване. 2019 година се промени частотата, жестокостта на нападенията – като това стигна и до общности, които ние смятахме за безопасни. Разбира се, няма едно единствено решение, за да реагираме на този проблем. Много често онлайн омразата е международна по характер – провинилите се от, са от различни страни. Не е ясно също така коя е компетентната юрисдикция и как може да се окаже подкрепа на жертвите. Много често ни се казва, че това, което е незаконно в реалността, би трябвало да е незаконно и в виртуалната реалност. Но при общността и виждаме колко много са проблемите. По-настоящем няма европейска норма, която да налага санкции за такъв тип престъпления. Имаме единствено решението на съвета от 2008 година, което задължава държавите членки да предприемат действия срещу расистски и ксенофобски деяния. Това решение не се отнася конкретно към фобията към ЛГБТИ общността. 15 държави членки не са включили половата идентичност не са включили и изразяването на пола или половите характеристики в своето законодателство за език на омразата. Всичко това е на нашата веб страница. Вие може да видите кои са съответните държави и членки. Но законодателството съставлява нашата култура. То показва какво общество искаме да бъдем – ако искаме да се справим с езика на омразата онлайн, ще трябва да работим и по законодателната рамка. Когато едно правителство решава, че половото самоизразяване също ще бъде включено при мерките срещу езика на омразата, това вече е заемане на позиция – аз ви дадох примера с полската телевизия, мога да ви дам пример и от 2018 година преди референдума в Румъния. Ставаше дума за това да се определи, що е то семейство в една реклама, като еднополовите бракове бяха сравнени с нещо, което няма никакъв вкус. Това, разбира се, само създава дискриминация и омраза. Защото еднополовите бракове бяха сравнени с това да се ожени за едно растение или предмет. Политическите права на ЛГБТИ общността са нарушени и онлайн и офлайн. Това, което ние трябва да направим е да гарантираме правната защита и изпълнението на законовите норми срещу езика на омразата. Отчита се, че трябва да има конкретни мерки спрямо различния вид съдържание онлайн, че е необходимо да има насочени мерки. Ние имаме нужда също така от политическо ръководство, което да говори против омразата. Трябва да гарантираме и свободата на словото, и свободата на изразяването. Но виждаме, че езика на правата на човека – се използва превратно от организации, които искат да посегнат не само на правата на ЛГБТИ, но и на правата на жените, на репродуктивните им права, правата на младсинствата. По отношение на онлайн омразата – Ние имаме различни инициативи, водим разговори с вас, с политиците, с жертвите и организациите, които ги подпомагат. Необходимо е да се набележат ясни мерки заедно. Интернет грамотността ще бъде много важна в тези разговори. След като изслушах и двете части на дискусията днес, мисля, че наистина може да се каже, че ние сме на кръстопът. Политическото ръководство на Европейският парламент и Европейската комисия имат решаващо значение да спрат тази омраза и да помислят за политическите и законодателни мерки срещу този вид език. Они офлайн – благодаря. Имаме списък от колеги, които искат да вземат отношение. Разбира се, вие можете да вдигнете ръка и сега. Отбелязваме си. Okay, you take note. Pelletier and Tang. Mm-hmm. Вие също искате да се изкажете? I understand that the commission would also would like to comment. Разбрах, че комисията също иска да взема участие в дискусията. Ако искате да направите кратко изказване, ще ви бъдем задължени, ако оставите малко време за членовете на комисията. Така че бъдете кратки. Благодаря. По въпроса за омразата на а, език на омразата. Разбрахме, че а, езикът на омразата е все по-голям проблем. Трябва да помним историята си, да бъдем бдителни. Очевидно, език на омразата се наблюдава в а, все повече общества и трябва да приемаме на сериозно този проблем. Разполагаме с редица инструменти, за да противодействаме на езика на, огра... на омразата. А, имаме а, рамкова директива за език на омразата. Той криминализира подстрекаване към насилие възоснова на определени характеристики. Разбира се, езикът на омразата трябва да бъде различаван от простите обиди, които са част от свободата на изказването и а, подобни изказвания не бива да се отстраняват от социалните медии. Законодателството трябва да се прилага на практика. Комисията работи активно с държавите членки, за да видим как ефективно да се разследва и прилага законодателството на практиката. Има и а, група на високо ниво, която работи по различни въпроси, свързани с липса на толерантност. Но при положение, че социалните медии и тази среда е станала толкова важна за езика на омразата, трябва случаите на език на омразата да бъдат надлежно разследвани. А платформите на социалните медии също трябва да поемат своята отговорност и да отстраняват съдържание, за което са информирани. Има също така и кодекс на поведение, в който участват Facebook, Twitter, и а, платформите се задължават да реагират в 24-часов срок, след като са били уведомени а, за съдържание и да го отстранят. Работим и с гражданското общество, за да проверим а, дали кодексът се, спрак, а, се прилага на практика. Виждаме също така, че е, все по-често се отстранява съдържание онлайн. Е, през 2019 е, година е ясно, че 70% от съдържанието, за което платформите са уведомени, се отстранява в сравнение с 29% в предишен период. Този кодекс за поведение доведе до сътрудничество между гражданското общество, държавите членки и платформите. Е, ще се стремим към продължаване на това сътрудничество. Благодаря. Разбрах, че втори представител на комисията ще говори по въпроса за езика за, неомразата. Моля, бъдете кратък. От сутринта заседаваме без почивка на обяд. Тогава заседаваха координаторите. Разполагаме с още малко превод. Съвсем накратко ще ви запозная с кодекса за практика по дезинформацията – проекта беше подписан от е, основните онлайн платформи и представители на рекламодателската е, индустрия. В е, момента оценяваме напредъка. Оценката на участниците, подписали кодекса, гласи, че има повече прозрачност във връзка с борбата с дезинформацията. Какви са действията предприяти от участниците? правят се усилия, но са нужни и още действия от гражданското общество. именно в областите, в които много се използват социалните платформи. Особено критични са предизборните периоди. Прилагането на някои от политиците, по политиките на платформите не е еднакво в Европейския съюз. Стремим се да сътрудничим с изследователски организации и такива проверяващи фактите. Също така трябва да има обществен контрол на платформите. За сега данните се предоставят само за проучвания. Планира се цифрова обсерватория в Европейския съюз, която те анализира и преследва дезинформация, но също така ще осигурява законен достъп до данни, спазвайки неприкосновеността на личния живот. Ще се подлагат на контрол политиките на платформите и използваните от тях алгоритми. Това ще правят научните среди. През бъдещите, през идните месеци ще се направи оценка на свършеното от платформите, подписали споразумението от съответната комисия и ще се разгледа предизборния период 2019 година. Резултатите се очакват в средата на 2020 година ще има препоръки, е, евентуално за ново законодателство. Всичко това ще бъде в е, съответствие с е, свободата на изказването. Благодаря. 15 желаящи да се изкажат. Можете ли да се ограничите до една минута в вашия въпрос, за да можем да дадем думата на всички? Сеньор Ривареса. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости. Аз нямам въпрос, по-скоро разсъждение. Струва ми се, че всичко, което чухме в тези изказвания, показва различните измерения на явлението, с което искаме да се справим. Също така чуждата намеса в предизборните кампании – и борбата срещу езика на омразата. Това са две тенденции, които разбира се са и взаимосвързани, защото тези, които искат да дезинформират, понякога наблягат именно на езика на омразата – мисля, че предизвикателството пред нас като парламентаристи и като институция е да допринесем с една многоизмерна стратегия за всички тези явления. Защита на разследващата журналистика, на свободата на пресата, свободата на информираност и борба с езика на омразата – защото аз чух госпожа Фокс, но наистина е, може да има свое мнение в някакви рамки, разбира се, но свободата не би трябвало да означава, че си измисляш неща, които не са се случили. Благодаря, колегата е Риба. Благодаря. Искам да обърна внимание на това как държавите постъпват тоталитарно. Например, в Испания имаше заповед към Microsoft да премахнат веб страницата на една демократична цифрова платформа, която мобилизира мирните граждани граждани, които а, са в правата си да протестират, но вместо това биват обвинявани в тероризъм. Испания злоупотребява с наказателния кодекс и с обвинението в тероризъм, за да обслужва политическите си цели. Това засяга не само протестиращите, но и различни певци, творци, Вчера социалистическото правителство на Педро Санчес одобри проекто закон, който позволява на изпълнителната власт да има достъп до интернет пространството без изрична съдебна заповед. Това е много опасно. Какво мислите вие за един такъв закон, който дава на правителството достъп до веб страници, вебсайтове без съдебна гаранция. Как гражданите могат да бъдат защитени от такива посегателства срещу свободата на словото? Колегата Адамович. Панелистам за представяне. Много благодаря. Благодаря на гостите ни за многобройните примери. Имам въпрос към госпожа Мазуркевич. Каква роля могат да изиграят неправителствените организации в борбата с дезинформацията и езика на омразата? Как могат да се укрепят тези организации и какво може да им помогне, за да постигнат синергия на равнището на неправителствените организации – и гражданските инициативи? И как могат да се насърчат добрите примери? Благодаря, госпожа Келер. Благодаря. Искам да поздравя представителя на НПО. Искам също така да ви похваля за вашата информираност по въпросите на езика на омразата. Наистина освобождаването на словото вдигна бариерите, но това вече позволява един език, който може да се използва срещу ЛГБТ и общността, срещу мълцинствата и да ни върне към най-черните страници от европейската история. Същевременно времено аз мисля, че наистина платформите трябва да поемат своята отговорност, за да го има този баланс между свободата на словото и останалите. Ето, вие в Испания сте притеснени и трябва да се знае кой носи отговорността за изтегляне на данните от интернет. На второ място Що се отнася до европейските избори, аз познавам много граждани, които са отвратени от дезинформацията до такава степен, че вече не вярват в предизборните процеси, не вярват в изборните резултати, смятат, че всичко е манипулирано. Вие виждате ли подобни признаци? Госпожа Фокс. Фокс, the floor is yours. Hate... Мразя расизма, антисемитизма, презрението към работническата класа. Трябва ли да ме цензурират за това? Съжалявам, но днес една от най-големите заплахи е именно законодателството в областта на езика на омразата. Иначе не можеш да се противопоставиш на опонента си. Какво означава точно език на омразата? Токсична атмосфера се създава по отношение на лъгавата и Плюс – сега вече се говори за фобии. В Латвия имаме примери за нападки срещу журналистите, само защото са изразили друго мнение. Не бива да предаваме своите цели – когато някой излиза а, с, с аргумент, ние трябва да имаме контрааргумент. Дори някой, ако пуска димна завеса, това трябва да се против... трябва да му се противодейства. Благодаря, господин Висек. Благодаря. Искам да благодаря на всички за отличните презентации. Съвсем ясно е, че разпространението на дезинформация не е еднократен предизборен акт, а това е системен проблем, който се нуждае от системно решение. Внимателно слушах вашите препоръки – и аз бих ви призовал да сте малко по-дръзки в предложенията си. Етичният кодекс може би е важен инструмент, но той има своите ограничения. И въпросът ми към всички вас е как виждате в съвършения свят съвършеното решение. Този проблем не е еднократен, както казаха. Той е системен и трябва да бъде изкоренен. Благодаря, господин Танк. Благодаря. Благодаря на гостите ни за примерите, които са ужасяващи. Подобен е въпросът ми. Разкъсваме се понякога между свободата на словото и езика на омразата, който се разпространява онлайн – Платформите правят самооценки. Има алгоритми, които работят за привличане на вниманието, което улеснява разпространението на фалшивите новини и дезинформацията. Нека да не мълчим по този въпрос, защото езика на омразата онлайн се разпространява необуздано. И за това трябва по-ясно да кажем какво можем да направим, как можем да пренасочим работата на платформите. Би ми било интересно да чуя мнението ви. Благодаря, господин Бреер. Благодаря на ораторите. Очевидно, основните права на гражданите, отвореното общество – са подложени на все по-силен натиск и нападки. Има заплаха за самите демократични устои на обществото. Чухме и предложението от ораторите. Но не бива да се отказваме от борбата, колкото и да е трудна. Мисля, че някои от предложенията са доста проблематични. Не индустрията ще вземе е, решение за това какъв е обхвата на езика на омразата и какво трябва да бъде отстранено. Не те ще вземат това решение. Има и друг е, доста противоречив въпрос за малцинствата и техните е, мнения – жертвите на целенасочено дебнене би трябвало да имат право анонимно да споделят своите тревоги. Имаме някои примери е, от Австрия, например. Използват се профили с истински имена за разпространение на езика на омразата, дори повече отколкото анонимните. Как гледате на въпроса за анонимността? Трябва ли да има право на анонимно слово? Или пък не? Благодаря, господин Ваймерс. Благодаря, господин председателю. Тук сме да обсъждаме фалшивите новини. И дезинформацията. Помните ли, когато у нас имаше квартали, за които се говореше, че никой не бива да припарва там. Говореше се, че трябва да са с бронежилетки шофьорите на линейки. Да, има в е, Швеция някои по-опасни райони. Но Синдикатът на шофьорите на линейки излезе със своя позиция за опасните райони. Ето виждате една декларация на синдикална организация, която се оказва фалшива новина – Тук в парламента сме на тихо, спокойно място и можем да сочим с пръст новините, да кажем кои са истински и кои не, но по места положението е различно. Важни колеги, сел би съм вас упозорнить на приспев... Благодаря, скъпи колеги. Даниел Мило е много известен в Словакия и не е обективен анализатор. Той работи за Глобсек, финансирани пряко от е, Конгреса на САЩ. И много съжалявам, че именно такъв човек говори за външни влияния върху изборите. Трябва да защитя Словакия и словаците. Той казва неистини. Словаците не са антисемити, не са екстремисти. Това са кротки, трудолюбиви хора в огромното си мнозинство. Не бива така да се говори в Европейския парламент. Проблемът ни е с либералните екстремисти, които искат да запушат устата на другите, които са истинските борци срещу екстремизма. Госпожа Тон. Господин Мило е съвсем приличен, трудолюбив, кротък човек, както се изрази преждеговорившия. But we, um, sorry, first I wanted to address the commission. И... Така, по същество, обръщам се към комисията. Събират се подписи, има документи, инициативи и в същото време се шири езика на омразата и дезинформацията по платформите. Не знам дали ви е известно, но в Фейсбук, например, говоря за анонимните профили, Фейсбук отказва да предоставя данни за авторите на заплахи, дори и по искане на прокуратурата. Така че има определени граници. И имам въпрос. Ако можем да изградим противоракетни щитове, защо не изградим и такъв щит срещу фалшивите новини, които бавно, но сигурно рушат демокрацията в Европа трябва да имаме такъв щит. И може би този чекбот, аз не разбрах как точно функционира той, но ми хареса идеята на господин Мило за него. Мисля, че никого не пропуснах. Заповядайте, госпожо Инджир, една дума, Е, вие сте последната, за да имаме време и за отговорите. Направо на въпроса. Едно решение на европейско равнище може ли да помогне за борбата срещу насилието, езика на омразата? Това ще допринесе ли за разследването на расистски престъпления? Расизмът и ксенофобията се разпространяват именно по такива канали. Сега давам думата на гостите ни не е нужно да се слага точка на дискусията. Ние, разбира се, ще я продължим. Колкото е възможно по-кратко изтегнато ви моля. Госпожа Мазуркевич, какво трябва да направи обществото? Съгласна съм с господин Мило. От една страна, Популистите са обединени и ние също трябва да обединим усилията си. Нашите организации трябва да взаимодействат и сътрудничат срещу дезинформацията и езика на омразата. Имам предвид не само НПО, но и гражданите и политиците. По-силни сме, когато сме заедно и всеки от нас може да допринесе с вече постигнатото, за да дадем отпор и да спечелим битката. Аз съм убедена, че вие можете да осигурите по-голямо финансиране на действията в тази област. Не само Русия, но и други субекти – наливат много пари и ние също трябва да противодействаме. Ето това е, което може да се направи. По-силно сътрудничество, комуникация. Ние забравяме комуникацията. Пишем обемисти доклади, съветваме гражданите да четат статии и книги – и просто забравяме, че трябва едно простичко послание, което да стигне до хората. Трябва ни комуникация, която хората да бъдат по-добре осведомени. Да можем да стигнем до различни групи в борбата срещу езика на омразата и дезинформацията. И разбира се, просвета. Просвета хората са склонни е, да проявяват лековерие, ако нямат достатъчно информация. Така че информационните кампании за дезинформацията и езика на омразата имат първостепенно значение. Езикът на омразата и свободата на славото в интернет. Офлайн е криминализиран езика на омразата. Защо не? Е, и онлайн, в Польша, например, да се говори срещу лъгъбата и не е престъпление, за разлика от другите видове език на омразата. Защо? Законодателството, с други думи, също може да изиграе много важна роля. Омразата поляризира обществото, разделя го – и не знаем докъде можем да стигнем. Време е да действаме. И ако не сме внимателни, ако не сме бързи, не знаем докъде може да се стигне в бъдеще. Благодаря. За Каталуния Зная от съдията, че е имало известни доказателства за тероризъм. Аз обаче не можах да видя и следа от такова доказателство. Тероризмът е сериозна заплаха за основните права, но в този случай не ставаше дума за тероризъм. От осведомени източници в Испания знаят, че има и друга заплаха, която е много тревожна. НПО на национално и на европейско равнище са много важни фактори и трябва да взаимодействат. Миналата година по-скоро тази година, 17 активисти от цял свят се събраха да обсъдят този въпрос и след това излезе информация, че те са марионетки в чужди ръце. Госпожа Келер попита какво може да се направи. Може би по-нюансиран механизъм, който прилага различни мерки в съответствие с различното съдържание. Това в предстоящия акт за цифровите услуги може да бъде отразено. Регламента вече имам предвид регламента за неприкосновеността на личната сфера се блокира вече от правителството две години и половина. Общия регламент за защита на данните е важен инструмент. Финансирането също не бива да се забравя. Правото на неприкосновеност на личната сфера трябва да се отстоява от всякакви заплахи, които идват по-лесно анонимно. Полицията трябва да разследва всички случаи. И аз мисля, че няма универсално решение, един единствен механизъм, който да реши всички въпроси. Благодаря сега господин Мило. Uh, Какво трябва да се направи? Това е наистина най-важният въпрос, защото ние не сме дошли тук само да описваме, не че това не е важно. Първо, позицията на Европейската комисия по отношение на платформите. Неведнъж са се отправили заплахи, че ще има регулиране и това е било фактор, който е заставял операторите да променят своите практики и да отстраняват съдържание, свързано с омразата. Разбира се, трябва да мислим и за свободата на словото, когато то е напълно легитимно, но не може да се позволява език на омразата, който съсипва живота на хората трябва наистина да започнем да работим много по-активно. По отношение на общността ЛГБТИ и Европейския съюз всъщност може да служи за модел като защита на неприкосновения личен живот. Вие също можете да бъдете модел – на целия свят в борбата с манипулативните сили и разпространението на невярно съдържание. Нека отговоря на упрека. ГОПСЕК наистина се финансира до някъде от Националния фонд за демокрацията. Имаме и други източници на финансиране и от правителството – а господин Кубрик тук представлява политическа партия, която събира подписи Словакия също да проведе референдум за напускане на Европейския съюз, но въпреки това е тук, за да се възползва от благините на Европейския парламент. Той трябваше да напусне Словашкия парламент именно заради неговия език на омразата – Наистина има хора, които разпространяват антисемитизъм и колегата е един от тях. Благодаря. И госпожа Хоген Дубел. Благодаря. Вече се казаха доста неща за законодателната уредба, ролята на Европейската комисия. Няма никакво съмнение, че може да се участва при разработването на кодекса за поведение, но ние се отнасяме малко критично към това да се одобряват отделни платформи, вместо да има законодателни норми. Като говорим за НПО, очакваме и изложените на омраза да предлагат и решения. Някои от организациите вече предлагат да участват в този мониторинг, други не. Комисията ще реши. Но има и граждански организации, които не получават достатъчна подкрепа. Организациите по места имат нужда от подкрепа не просто за иновативност, а за тяхната ежедневна работа. Ние трябва да огледаме, например, програмата за права и ценности, за да сме сигурни, че парите ще стигнат до правозащитниците в Европейския съюз. Виждам, че искате да ме спрете, но още нещо, което беше много важно и искам да го заявя. Омразата разделя. Аз говоря за общността ЛГБТИ, но сега ще е едно мнозинство, мълцинство, извинете, след това ще е друго и така се създават правила на разделението, а ние сме по-силни заедно. И още нещо накрая. Наистина зачита мненията на всички, но трябва много да внимаваме да не говорим от името на други групи, както тук някой се опита да говори от името на ЛГБТИ в Обединеното кралство или от името на жените. Нека много да внимаваме. Okay, thank you. Now, let me let me share with all of you, with those remaining in the bench, and. Благодаря. Заключителни думи е, за тези от вас, които все още са тук. Не случайно сме тук. Тази комисия се занимава с е, демокрацията, правата на човека и в Европейския съюз, и в държавите членки. Ние редовно обсъждаме положението с правата на човека и върховенството на закона в държавите членки. Правим го в пленарна зала, както казах, редовно и сме приемали немалко на брой доклади и резолюции по темата. Освен това, говорим за европейска рамка за права на човека, върховенство на закона и демокрацията. Не става дума за това някой да бъде сочен с пръст или да се играят политически игри, но би трябвало всяка държава членка редовно да бъде оценявана с оглед на тази рамка по едни и същи критерии, като се следват именно показателите от таблицата за сравнение на съдебните системи. Ние сме поканили експерти днес. Това, което чухме, разбира се, може да предизвика у някои съгласие, у други недоволство – но е важно да говорим за състоянието на демокрацията и върховенството на закона и най-вече отстъпленията, връщането назад. Откакто имаме Лисабонския договор и хартата за правата на човека, ние смятахме, че ценностите по член 2 са не просто пожелателни, а правно обвързващи. Те засягат младсинствата, разделението на властта, независимата съдебна система, правата на младсинствата да станат мнозинство – Върховенството на закона не означава управление чрез закона. Демокрацията никога не бива да се ограничава до желанията на мнозинството. Никое мнозинство няма право да турмози дадено мълцинство или да пренебрегне основните права на всеки отделен гражданин в Европейския съюз никое мнозинство няма право да уронва устоите на един съюз, който се основава на закона и се управлява от закона. Това е Европейският съюз. Вие сте на правилната страна ние ви подкрепяме днес. Имахме един много дълъг ден. Утре ще имаме отново един много дълъг ден. Започваме работа в 9 часа сутринта.